Имам няколко съобщения. Съгласно съответния член от нашия правилник, ще считаме, че са приети измененията, за които стана дума вчера. Относно вчера в началото на сеанса не се възразява на представения от съвета, от комисията документ